Социалните и економическите реформи са предпоставка за успешно демократично бъдеще и това е в интерес на гражданите. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Валиан. Следващият оратор за зелените е госпожа Хармс. Два минути.